Уважаеми колеги, нека да започнем заседанието, тъй като времето лети. Първата точка за днес е точка 10 от дневния ред. Презентация на проект на ЕСПОН, наречен Европа през 2030 година. Имаме трима оратори, които представляват ЕСПОН, директора на ЕСПОН Питер Мелби, Имаме един експерт от Полша, Яцек Шлахта. И всъщност тук е, идва и проблема с бележките, които имам пред себе си. Андрю съответно трябва да ни обясни какво е това MCRIT или MCRIT. Ако разбира се, Андро няма нищо против, но ще започнем с Питер. Имате думата, заповядайте за презентацията, Питер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че ни покани да представим един изключителен проект, много интересен, предполагам, за парламента. Той засяга бъдещето на Европа. Нека да ви дам малко предварителна информация, за да обясня защо 31 държави решиха да създадат този проект. За тези страни бъдещето е предизвикателство. На лице е економическата криза с асиметрично въздействие в Европа. Имаме измененията в климата, които също засягат по различен начин различните региони и държави. На лице е глобализацията, на лице са демографските проблеми. Европа застарява. Имаме различни миграционни потоци. Изправени сме пред трудности по отношение на енергетиката, свързването на енергийната инфраструктура на Европа, безопасността на доставките и естествено трябва да се спомене, че Европейския съюз се разраства малко по малко. Съответно, трябва да се вземат предвид връзките, трябва да се реагира на това, че вероятно вътрешните разлики между Европейския съюз ще се разрастват поради разширяването. Ето защо ние трябваше да решим в ЕСПОН с какви проекти да се вземем. Имаме един проект, който се нарича Териториални сценарии и визия за Европа. Нека да кажа, че това е едно проучване, което гледа към бъдещето. То се основава на вярването, че въпреки че териториалните структури са дългосрочни и действат на принципа на инерцията, може да се прояви интелигентност и да се предвиди, да се прогнозира какво въздействие ще имат днешните решения върху територията в следващите поколения? Това е всъщност част от основната ни идея. Както се казва в самия проект, той е насочен към един принос за европейските политики чрез по-добро разбиране на дългосрочното бъдеще Става въпрос за проява на съзидателност, на визия. Германците обикновено казват, това може да е един фар, който да хвърля светлина върху дебата по отношение на териториалните политики и най-вече у нези, които имат по-голямо въздействие. В една идеална ситуация можем да имаме една ясна визия за териториите в Европа, която от своя страна пък доведе, да доведе до по-добри решения. Така стоят нещата по отношение на приложното поле и решенията взети от надзираващия комитет. Проектът ще бъде осъществен на пет етапа. Първият етап ще бъде анализ на настоящото положение в Европа. След това ще изградим базисни сценарии спрямо от 2050 година. Тук ще има много сметки, числа. Екипа, който работи по този проект, ще изгради териториални сценарии. Три са те. Това ще бъде и третата стъпка. Между другото, екипа ще го представя малко по-късно. И възоснова на всичко това ще създадем териториална визия за Европа за 2050 година. Това не е научен процес. Това е дебат за политиките, които трябва да се осъществят и може да очакваме, че ако участват различни заинтересовани страни, то може този проект да бъде прият, прегърнат от е, всички. Проекта не е лесен, но ние имаме една поставена пред себе си цел и съответно искаме да видим доколко ще успеем да я изпълним. И петата стъпка можем да си зададем въпроса как да стигнем до там. Значи идеята е да се върнем към днешния ден и да видим какви решения днес могат да доведат Европа до онази бъдеща визия, която имаме за нея през 2050 година. Така стоят нещата по отношение на планирането. Малко повече информация ще ви дам след малко. Нека да кажа, че тук става въпрос за участие на различни страни. Проекта вече съзря, имаме конкретни сценарии за неговото развитие, съответно започваме диалог с заинтересованите страни. Ще проведем редица работни семинари. Днешния е един от предвидените. Вероятно през пролета, в началото на пролета, следващата година, ще имаме по-голям семинар и искаме да поканим членове на вашата комисия да работят активно в този диалог. Така ще спра Аз бих дал думата на двама от нашите партньори, с които ЕСПОН се свърза за осъществяването на този проект. А всъщност имаме консорциум от 11 органа, 11 партньора в цяла Европа. Първия оратор седи от ляво на мен господин Андрю Юлит от Емкрит, няма да ви кажа какво точно означава Емкрит, И след това нашия полски колега, професор Яцек Шлахта, също ще се изкаже. Така че отстъпвам им думата. Благодаря за това, че на мен ми дадохте думата. Благодаря. Петър и сега доктор Андрю Юлит ще обясни За какво точно става въпрос? Вероятно става дума за една много активна компания в областта на инфраструктурата, само че не разбирам каква е абревиатурата. Вие ще сте първи, след това професор Шлахта. Приемате ли така? Андрю Юлет. Е, да, добър ден. Аз се казвам Андрю Юлит. Аз съм от МКРИТ, което е констатационна фирма в Барселона. Е, е, това е вид процедура по взимане на решение и, както знаете, всички вложени средства в края на краищата се възстановяват. Сега, ние имаме 11 университета, консултантски фирми, институции в Европа, които работят работят по този проект и в това представене аз ще се спра на три основни въпроса. Първият от които е, е запознаване с териториалната динамика от сега до 2030 година. На второ място е анализ на сценарии за европейските територии от 2050 година и накрая ново поколение от политика е, е, е за кохезия в Европейския съюз. Аз мисля, че това са три въпроса. на. Надявам се, че ще се умея да ви запозная с е, това, което сме констатирали и с нашите идеи по тези нови важни въпроси. Е, ще започна веднага с е, първия въпрос. Искам само да ви кажа, че когато трябва да предвиждаме бъдещето, ние използваме модели до 2030 година и покриваме различни отрасли. И ако трябва да запомните една карта или един резултат от нашето проучване, със сигурност ще бъде следното. Това е, може би, е едно от първото економическото предвиждане на, е, на регионално ниво в Европейския съюз е, в време на криза. Защото ние всъщност искаме да отговорим на основни условия, да няма политика в, е, промяна в политиката и промяна в настоящите тенденции. Тоест, нищо различно не се е случило при еволюцията на нещата. Това е начин, това ето така ще изглежда Европа от гледна точка на регионалната политика. Знаете, е, че имаме 1,89% от е, общия е, вътрешен продукт. Това е процента на економическия растеж, който не е голям, но 45 региона са под 1% економически ръст. Те са в жълто или червено на картата. В синьо са районите с нисък економически ръст, а в тъмно синьо е економически растеж между 1,5 и 2%. Ако погледнем цялостната картина, Основните заключения от това предвиждане е, са два. Моля ви, запомнете ги. На първо място, много е, е, региони в южната част на Европейския съюз не можаха да се възстановят е, от кризата и едва ли ще могат до 2030 година, така че ние трябва да очакваме много лошо положение в тези региони от сега нататък. Е, тяхното възстановяване ще бъде много бавно. Поне ние е, така предвиждаме и смятаме, че ще бъде по-бавно от процеса на възстановяване, които се предвижда отчитат в други изследвания на национално ниво. И е, друг е, без обезпокоителен е, е, факт е, че източните райони на Европейския съюз не се развиват е, на по-високо ниво от средностатистическия за Европейския съюз. Така че процеса предполага ние да бъдем по-силни, отколкото в миналото. Бих казал, че това са два отрицателни резултата от това предвиждане, което предполага, че това е нормално развитие на нещата, нормална еволюция и не предполага е, промяна в политиката. Може би Твърде вероятно е така да се случи е, в следващите години, може би не чак до 2030 година. Ако е, съчетаем е, това с предвижданията на Международния валутен фонд, които са от 2008 до 2017 година, ние виждаме, че предвижданията на тези институции засягат отрицателен ръст в район на Средиземноморието, но предвижда по-положително развитие за източните райони на Европейския съюз. В нашия анализ когато съпоставим двете проучвания, виждаме, че те съвпадат в по-голяма степен, отколкото се предполага на пръв поглед. Така че ето тук на червената графика виждате типичните райони на Южна Европа, а в синьо виждате средностатистическите стойности за източна Европа. Вижда се, че и при двете предвиждания и на Международния валутен фонд до 2017 и при нашето до 2030 година, те горе-долу съвпадат. Е, така че е, смятаме, че е, ние не излизаме от рамките на традиционните проучвания, може би защото сме на регионално ниво, но може би изглеждаме по-песимистични. Ако погледнем развитието на населението до 2030 година, виждаме потвърждение на много други предвиждания. В тъмно-червено са регионите, които губят население или европейското население остава на настоящето ниво при много малко мал, малко увеличение, но има много голям разлика в източната част на Европейския съюз. В Германия, например, се губи население. Така че е, виждате тук и, и селските райони в е, Западна Европа и особено в е, Германия. Сега застаряващото население има една обща тенденция за Европейския съюз. Според нас това не е проблем, защото обезлюдяването е едно, докато застаряването е друго условие, което предполага различна политика, но само по себе си не е проблем. Не е проблем както обезлюдяването или безработицата. И така, ако трябва да обобщя всички тези анализи, виждаме, е, че все повече ще нарастват разликите между отделните региони на Европейския съюз. Е, тук виждаме е, съпоставка с положението спрямо няколко години. В синьо тези, кои, където економическия ръст е по-голям от средностатистическия, докато в червено там, където е малко под средностатистическия. Така че по-недоразвитите райони нарастват планът за в бъдеще и за в бъдеще предвиждаме нещо по-различно. Ние смятаме, че районите с силна економика ще продължат да нарастват с 2%, дори повече, докато тези, където са по-недоразвити, ще са на по-низко ниво в е, смисъл економическия ръст ще бъде на по-низко ниво. Сега, настоящата тенденция, която ние е, поставяме под анализ, диверсифициране на глобализацията. Извън кризата виждаме националните економики, които спадат по различен начин. Има няк... някои страни, е, където се натрупват чуждестранни инвестиции извън Европейския съюз, Испания в Латинска Америка и Бразилия, докато Великобритания в Британската общност, докато Германия започва да инвестира много в Азия. Така че има много все по-нарастващо разлики в външните инвестиции на европейските дружества. Тук виждате как се развива търговията. Примерно в Германия най-динамичните области изнасят извън Европейския съюз, докато едновременно с това е, износа вътре в Европейския съюз е на едно и също ниво така най-голямата слаба европейска економика в Испания, износа нараства извън Европейския съюз, докато вноса от, Германия, от, от Европейския съюз намалява. Така че е, дружествата в Европейския съюз е, все повече развиват бизнес извън Европейския съюз. Тоест, е, те проявяват все по-слаб интерес към Европейския съюз, отколкото към е, външния свят. И то при това по различен начин. Тук виждаме големи глобални промени, които е, настъпиха през последните 30 години, които ще се засилват за бъдеще. Континенталните морски връзки, е, е, европейските пристанища, северните пристанища преди 20 години доминираха, сега имат около 20 милиона тона годишно, е, което е много слабо в сравнение с търговията от Азия, Северна Америка към Европа. Това е, е, създава предизвикателства за логистичните центрове в Европейски съюз, в смисъл, че може да се наложи да се ребалансира настоящото положение. Имаме големи пристанища само в северната част на Европейския съюз, но не и в южната част. И може би те ще, бъдат много по ще бъде много по-продуктивно за Европейския съюз да потърси нов баланс. Е, по същия начин, както се търси нов баланс в е, Съединените щати. Ето тук интерконтиненталните връзки. Е, виждате големи пристанища като Шипол, Хитроу или Франкфурт. Има по-малко интерконтинентални полети, отколкото на други пристанища. Ето тук имаме пространствена поларизация в глобалните е, пристанища и летища. Е, тук виждаме е, всичко на глобално ниво. Тук виждаме и съпоставка с националните столици, интерконтинентални полети. Примерно около Марсилия и Барселона има потенциал и за летищата и за пристанищата. Тук виждаме териториалните тенденции. Аз бих казал първо умерен економически ръст, нарастване на регионалните разлики, повече работа за по-низко заплащане, което означава, че е, в южната и източната част на Европа економиката е слаба и може би заплатите ще намаляват, е, за да могат да се създават от друга страна и повече работни места, по-малка мобилност на работната ръка, миграция от е, периферията към центъра, застаряващо население и поляризация на основните центрове, като пристанища и летища кризата. Това са тенденциите, които ние установихме и които в известна степен измерихме. Втората част – сценарий за развитието на европейската територия до 2050 година. Това са трите основни сценария, които ние сме изработили. Първо, е, промоция на глобални региони, засилване на някои от тенденциите, които вече изложихме е, е, трябва да има приоритет от засилването на глобалните е, градове, които имаме в Европейския съюз, връзките между тях. Това се определя и от пазара, това е спонтанен процес. На второ място балансиране е, чрез засилване на националните градоустройствени структури. Е, продължава децентрализация на системата като има силна подкрепа за периферните и селските райони. Това са трите, е, бих казал, крайни сценарии, е, които сме установили. Сега правим анализи при съпоставка на тези три сценария, при положение, че рамковите условия са различни. Ако и економиката се влушава, ако има технологично развитие и прогрес, е, или ако има по-висока събестойност на продукцията заради цената на енергоносителите и на климата. Е, това са е, както много е важно, че е, като политика ние анализираме кохезионните фондове, структурните фондове, но изхождаме, че е, фондовете се разпределят по един и същи начин. При един от е, сценариите имаме съсредоточаване върху големи градове с голямо производство и по-балансирана градска структура, тук в е, червените точки имаме е, фокусиране върху съскостопанските и периферните райони. Ето е, сега тук правим съпоставка. Правим съпоставка. Има два основни извода. и Искам да подчертая два, две заключения. Тук намаляване на регионалните разлики, но виждаме, че политиката е важна. Само ако променим разпределението на фондовете, нещата се развиват по различен начин. Е, С2 е, е сценария, при който е, по-добре и по-бързо намаляват разликите между регионите. Това е сценария, който ни носи най-удовлетворителен резултат в сравнение с останалите два е, това е напълно разбираемо, защото ако 20 години има трайна политика, това е смислено и е, е разбираемо, е, че след 20 години политиката води до резултат. Макар и сумата от фондовете, които се разпределят, да е една и съща просто промяната в критериите за разпределение на фондовете води до чувствителни разлики. Едновременно с това виждаме, че нито един от сценариите, които сме анализирани, не може да продължава по същия начин, както в миналото е, разликите в регионите, които съществуваха преди 20 години, едва ли ще се запазят за бъдеще, освен ако не прилагаме по-радикална политика от тази, която анализирахме. Това са двете основни послания от този анализ. Приключвам е, и сега давам думата с, е, на моята колежка, която с нетърпение очаква да ви запознае с заключенията от политиката по сближаване. Мач. Благодаря много, Андрео. Аз ще покажа само три слайда. Първият е за визия 2050 която ще бъде нашата отправна точка. През ноември Комитета на регионите ще организира семинар относно визията за бъдеще, така че ние ви каниме да участвате в този семинар. А, нашите идеи и коментари а, за изграждането на Европа на 2050 година са следните. Първо, Европа трябва да бъде полицентрична, т.е. да се използва потенциала на всички територии чрез преимуществата, които са присъщи на интегрираната политика. Нашите партньори биха искали трансграничното сътрудничество, транснационалното и, и, и съседското сътрудничество да бъдат много по-интегрирани, за да може да се използва по-добре възможностите, които се предоставят от мрежите. Франческо Барка разви е, понятието е, с сътрудничество базирано на интегрирани критерии. А, всички региони трябва да бъдат еднакво достъпни до за ам, потенциалните предприемачи, инвеститори, а, туристи. Същевременно трябва да се прилагат критериите на екоустойчивостта, да се използват възможностите на зелената економика, зелените технологии. Както казах, ще използвам само три слайда. На втория слайд виждате вашата председателка, която представя едно много важно, едно много важно заключение, едно много важна поука за а, Полша. Както каза Андрю, а, разликите между Западна и Източна Европа, между регионите и териториите в Западна и Източна Европа се увеличават. Има много причини за това. Възможност за адаптиране, управленчески е, технологии, качество на управляването на териториите и други. Но в момента си поставяме три въпроси. Е, Кол, колко време ще продължат е, да се увеличават разликите между различните региони след 2030 година и наистина ли ще е, започнат да намаляват след 2030 година? Второ, е, какви разлики можем да понесеме в рамките на един единен пазар, е, като се запазват разликите също в данъчните политики на държавите членки. Това има и политическо измерение, и социално измерение, и екологично измерение. И разбира се, последиците за регионите ще бъдат много големи. И третия въпрос е какво можем да разпределим най-добре и да се впишеме в средствата за кохезионна политика, с която разполагаме. Е, възможността е, разбира се, да се адаптират е, регламентите, да, се, да използваме по-гъвкаво по инструментите за е, териториално разпределение, но това са само едни от проблемите, много други не се обсъждат. И, е, а, не, не, недостатъчните не силни позиции по стълпа, втори за разпределение на средствата и така нататък. И сега стигаме до третия слайд относно новите поколения на политики на сближаване след 2020 година. Политик, е, политики на сближаване без е, истинско сближаване, разбира се, ще бъдат обект на критика от страна на общественото мнение. По, е, така че решението е по-добро използване на различните равнища на управление, местно, регионално и национално и по-добре, по-добро разпределение на а, на, на, на властта и инструментите за управление между различните а, равнища на властта. Второ, насърчаване на е, цялостното развитие с е, използване на местни инструменти. Всеки регион трябва да има възможност да използва максимално своят потенциал. Трето, ре, реактивност на економическите цикли, т.е. по-добро приспособяване в, при необходимост и като под цикли разбираме не само економическите е, и бизнес цикли, а също така е, цикли на е, сближаване. Под по-добро използване на европейските мрежи, за да има по-добро, по-добра, по-добра достъпност не само отвън, но и вътре в Европейският съюз, за да може достъпността до инфраструктурите да бъде по-добра. Трето, използване, по-добро използване на инструментите за развитието на регионите, които са в най-уязвимо положение, отдалечени, пристанища и така нататък. На шесто място продуктивни инвестиции в съседни страни. Става, става, дума за териториите, които се намират по границите на Европейския съюз. И като това бъде, разбира се, един двустранен процес, от който ще се възползват и двете страни. Ние бихме искали нашия проект да бъде завършен в качеството си на проект през 2014 година. Бихме искали да участвате по някакъв начин в неговото оформяне и да обсъждаме и за бъдеще е, кои са най-добрите и най-приспособляемите кохезионни политики за Европа. Сега започваме е, един кръг на въпроси и отговори. Ян Олбрехт, имате дума. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря за изключително интересния материал. Надявам се, че много политици и хора, които работят по тази стратегия, ще прочетат материала и ще видят важните страни в него. Два въпроса. Първо, чисто политически въпрос насочен към експертите, които не са длъжни да бъдат политици. И така, ако погледнем БВП на глава от населението, има растеж в развиващите се страни. След 2030 година обаче БВП пада. Какъв е резултат от кохезионната политика тогава в такъв случай? Въпросът ми е следния. Ще станем ли свидетели на въпроси относно характера на кохезионната политика? Защото в политиката на кохезия имаше промяна – в началото имахме намаляване на различията, сега имаме нещо друго. Не смятате ли, че насоките свързани с иновациите, например, е, би трябвало да се приложат към тези страни в преход. Това е политически избор. Говорим за 2030 година. Ако не се обърнем към по-слабите страни с цел да решим техните проблеми, ще създадем повече разходи за по-богатите, за по-силните. Полагаме всички усилия, за да докажем, че кохезионната политика не е политика на сближаване, а по-скоро политика на инвестиране. Сега обаче се връщаме към намаляването на различията. Така че какво да очакваме от тази кохезионна политика? На второ място, мисля, че има разлика между еврозоната и останалите държави членки. Ако еврозоната поеме по пътя на надзора, банковата система, всички тези елементи в ду пакета, шесто пакета и така нататък, ще имаме съвсем различно економическо положение. Не смятате ли, че трябва да се създаде друг сценарий, който да демонстрира разделението в Европейския съюз по отношение на динамиката, механизмите и така нататък. Ще има ли нова визия? Това е моя въпрос. Благодаря. Благодаря. Не знам дали някой друг иска да каже нещо. Нека аз да задам тогава един въпрос. Когато проучвахте различните сценарии за бъдещето на европейската територия – Казахте, че трябва да има три области, идентифицирахте така наречените глобални региони, територии, които са глобални, от гледна точка на това, че са тясно обвързани с външния свят. Отворени са, дори физически към света. Освен това, говорихте за градските райони и освен това идентифицирахте и трети региони, селските райони, периферните райони. Тоест, територията ви е разделена на три категории. Но не казахте нищо относно проучването на връзките между тези три типа. Вие очертахте три типа територии, които трябва да бъдат обект на различни подходи. Говорихте за двигателите, за инициативите и стимулите за тези, които изостават, но не казахте нищо за евентуалните ползи от зимното свързване. Бихте ли взели отношение? Ако няма други въпроси, нека да дам думата за отговор. Ще започна с последния въпрос. Тъй като това е в центъра на нашето внимание. В минали проучвания преди кризата поставяхме ударението най-вече на взаимните връзки между европейските економики. Основната идея, която имахме, беше, че колкото по-тясна е интеграцията на тези економики, толкова по-добро ще, ще да бъде положението за всички. Всъщност, ако вземем за пример Германия, Германия продаваше много на останалата част от Европа. Останалата част от Европа, включително Испания, купуваше много от Германия. Този трансфер на технологии помагаше на всички. След кризата обаче, вероятно, ще имаме различна гледна точка, защото онова, което е, се е случвало в миналото, вероятно не е било устойчиво, тъй като дълга нарасна, източните и южните държави може би са купували твърде много и няма да могат да си го позволят. От друга страна обаче економите, економиките по-скоро в криза се глобализират по различен начин. Промените в света сега са много по- важни, отколкото в миналото и връзките стават много по-важни. Коридорите съществуват, транспортната система съществува. Днес сме много по-загрижени относно връзките между регионите на Европа и сме много по-загрижени за връзките на Европа с останалия свят. И тук включвам Северна Африка, бившите източни републики, казва оратора. Така че сега обръщаме повече внимание на тези връзки с останалия свят. Връзките между държавите, регионите в Европа не са чак толкова важни. Що се отнася до еврозоната, всички сме съгласни, че тази фрагментация в еврозоната идва на определена цена. Раздробяването на, на дълга, който е огромен в сравнение с този на Япония, Китай, САЩ, например, идва на, на, на една определена цена – Кризата доведе до промени. Трудно е да се намери човек, който ще твърди, че настоящото положение е розово. И трудно ще намерим някой, който ще каже, че еврозоната би трябвало да се разпадне. Естествено, при определени сценарии ще променим и нашите е, базисни хипотези, но основното е да се избегнат разходите, свързани с раздробяването, с фрагментацията. Господин Шлахта, искам да добавя нещо по отношение първия въпрос на господин Обрехт. Когато Европа беше силна, по-слабите региони и територии жънеха плодовете на, на териториалната интеграция. След 2008 година обаче стана ясно, че слабите региони са много по-податливи на отрицателни тенденции. Те разполагат с по-нисък капацитет да поглъщат шокове, по-трудно могат да се справят с външен натиск. Това означава, че ще трябва да преосмислим равновесието между двата сегмента на кохезионната политика. Първият сегмент, който е по-скоро насочен към сближаването и втория, който е по-скоро свързан с конкурентоспособността. Защото ако продължим по същия начин, както до сега, това би означавало, че развитието на Европа от гледна точка на политическото, териториалното развитие е, е, ще попречи на европейската интеграция. Благодаря. Благодаря. Петър Мелби. Просто за да отговоря на вашия въпрос. Трите сценария, както се видя и от картите, са крайности и представляват альтернативи. Ще видите, когато започнем разговорите за териториалната визия за 2050 година, че ще се опитаме да намерим различния микс от политики, който да ни доведе до правилното решение. Целенасочено сме избрали крайностите, крайните сценарии, но диалога ще ни доведе до точните политики. Председателката, колеги, извинявам се, но заседаваме. Може ли да запазите тишина? Извинявам се, темата е изключително важна, може би не за настоящата комисия, но за бъдещата комисия, тъй като кохезионната политика се определя предварително. За нас тенденциите не са абстрактни. Онова, което ще се случи след 20-30 години не е абстракция, а по-скоро фактор, който би следвало да се отчете. Ето защо политиката, която провежда ЕСПОН е важна за нас и се надявам, че вие ще изпълните това, което казахте, а именно, че ще реагирате на исканията в краткосрочен план на държавите членки, но и дългосрочната политика и планиране са изключително важни след 2020-30 година. Ето защо трябва да кажа, че нещо липсва, според мен, във вашия подход. А именно, кои са съществените фактори в промяната на територията в Европа? Защото демографската тенденция е отрицателна, демографията ще работи против нас, европейците ще живеят в континент, в който има много малък економически растеж и това ще има отрицателно въздействие върху много различни аспекти на, на живота. Така че ми се иска да поемете малко в тази посока и да кажете предварително какви политики трябва да начертаем за растеж. Може да е само енергийна ефективност, ако искате, не знам, но ако започнете да разсъждавате по този начин и интегрирате тази идея, тези идеи във вашите сценарии, ще бъде много добре. Не знам дали комисията иска да каже нещо. Господин Вик Здраун иска ли да каже нещо? Much, uh... Благодаря, госпожо Хубнер. Аз съм от генерална дирекция регионално... Е, е, е, колеги, извинете, някои от нас искат да слушат това, което се говори. Искам накратко да взема отношение по е, презентациите и коментарите на Ян Олбрихт. Първото, което искам да кажа по проекта е, че разбира се, че това е изключително амбициозен времеви график. Едва ли някой до... може да предвиди днес какво ще се случи до 2017, да не говорим за 2050 година. Така че е ясно, че това е амбициозен проект, но все все пак е, това е известно, това е умозрителен, спекулативен проект. Аз е, основно не мога да се съглася е, с това, което се казва, е, че ще има драматично задълбочаване на разлики между регионите. Ако видите, например, какво казва Международния валутен фонд, ще видите, че няма подобни констатации. Мисля, че политиката по сближаване върви заедно с пазара и аз съм убедена, че единия пазар ще доведе до намаление на разликите между регионите за бъдеще. Политиката по сближаване е важна, но все пак няма да бъде основният двигател на намаляването на разликите. Това, което каза Ян Олбрихт, ние трябва да направим разграничение между фондовете, които раздаваме на регионите и за какво ги използват. Фондовете са средство за увеличаване на конкурентоспособността. Това е инструмент за постигане на политически цели. Но пак казах, че преразпределението на фондовете плановете е за намаление на разликите. И аз мисля, че разликата е сега, е, че ние не очакваме те да се използват само за инфраструктура, но също така е, за иновации, е, бизнес среда, институциите и така нататък. Комисията смята, че това са много по-важни двигатели, отколкото просто инфраструктура. И това, което се каза за амбициите на политиката по сближаване. Аз мисля, че ние трябва навсякъде да изчисляваме БВП на глава от населението. Е, трябва да се търси и сходство в начин и в качеството на живота. Има региони, които винаги са били по-производителни, по-конкурентоспособности, обаче е, не винаги е, това се отразява на качеството на живот. Председателката, да, именно заради това ние сега говорим за потенциала, за економически растеж, за по-добро качество на живота в регионите. Не, има специална връзка между конвергенцията и потенциала за развитие. Сега отново, е, Питър, някой друг от групата иска ли да каже още нещо? Е, или може би трябва да приключваме. Да, дискусията беше много интересна, тя винаги е била интересна. Е, е, аз съм съгласен с 90% от това, което казахте, но 10% за толкова отрицателния сценарий, който ние разработваме и трудно можете да му повярвате. Примерно, ако вземете по внимание нашия сценарий, искам да ви кажа, че е, в началото на кризата, в сценария ние предвидихме изцяло отражението на кризата. И после е, съпоставяме с е, предвижданията на Международния валутен фонд до 2017, а при нас е до 2030 и е, правим много детайлен анализ. И няма съществени разлики. Може би следващия път ще можем да кажем нови неща, но смятаме, че няма значителни разлики. Сега, отражението на кризата в източна и южна Европа беше много тежко. Ние оцеляхме основно защото по две-три причини. Е, първо, подземната економика. Подземната економика, 25% от БВП, е, подземната економика е 25% от БВП в много тези страни. В селските райони, защото хората си произвеждат костопанско производство, а в Южна Европа заради строителството и туризма. А другия ваден серий е, че има насочване към неформална економика, връзки, които не се официализират в економиката. Така че нашата економика е устойчива, издържа на удари и ние никога няма нямаме е, външни показатели за това колко тежка беше кризата, но тя наистина беше тежка. И е, за това аз е, е бих казал и друг въпрос. Е, Луис винаги го е казвал и е напълно прав. Економиката беше добра през последните 20 години, което означава, че страните от източна и южна Европа днес са, по-добре, отколкото бяха на времето. Обаче ще стават много по-бедни. Е, е, страните от Централна Европа е, може би ще имат економически ръст малко над ние. Когато се съчетае всичко това, ние смятаме, че картината е по-сложна, отколкото ние описваме, но никога не бих казал, когато подробно разгледам всичко, че нашето предвиждане е много по-различно от останалите. На национално ниво до 2017-2050, на регионално до 2030. Така или иначе, вярно е, че това е, е умствена спекулация. Ние не знаем бъдещето. Можем само да мислим по него. Е, е, е, и Питър, може би. Да, искам само още веднъж да благодаря на Комисията по регионално развитие за това, че удели време за тази дискусия. Това е първа дискусия по проекта. Искам да кажа само едно. Естествено, ако погледнете количествените елементи на проекта, те са чисто спекулативни, е, те, те са хипотеза. Е, ако е, ден по ден тръгнем към бъдещето, всичко става много по-несигурно. Но спецификата на този проект, основната специфика е, че имаме количествен, проактивен, творчески елемент заедно с тези, които определят политика политиката, да създадем общо разбиране за какво бъдеще, какво бъдеще искаме да видим дългосрочно. Това е основната характеристика на проекта. Необходим е качествен подход, но трябва и количествен и качествен подход. Така че ние искаме да а, а, обработим за да, да, да видим каква ще бъде рамката за разбирането на бъдещето. Надяваме се, че има членове на тази парламентарна комисия, които за бъдеще ще е, отделят време да ни помогнат за изграждането на подобна представа или имидж, както искате го наречете, за европейската територия до 2050 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря още веднъж. Надяваме се, че до края на нашия мандат ще можем още веднъж да разговаряме за вашите планове и програми и вашето виждане за близките години. Така, е, минаваме към точка 11 от дневния ред и времето за гласуване. Нека първо провериме дали работи системата. Много ви моля, поставете картите си в е, машината и започнете гласуване. Така, благодаря ви. Просто в момента проверяваме дали функционира системата. Това беше не а, действително гласуване. Тези, които са за пръв път в тази зала, имайте преди, че трябва да натиснете копчето. Благодаря ви. Някои а, може би не участват, а след това ще се оплат. Така, сега първо ще гласуваме проекто доклада на Олдрих Власък. Господин Фан Нисталрой иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Е, този доклад е, бе много внимателно подготвен. Ние също така обсъдихме много внимателно списъка на гласуването. Е, бих при, приканил всички наши членове да гласуват за на, по точка 10 или изменение 10 по-скоро, казва оратора, въпреки че на списъка на гласуване има а, минус. Така че, ако всички гласуваме плюс на изменение 10, за да е изменение 10, няма да има проблеми. Благодаря ви. So, I understand. Така, значи, това беше а, вашето становище. Сега да гласуваме. Започваме с гласуване на изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега изменение 17 за против въздържали се, приема се. Бюджет 7 за против въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за против въздържали се, отхвърля се. Десето за против въздържали се, приема се. 13 е, и бач 9, те са еднакви. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно, бюджет едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение 1 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 5 Извинете, казва председателката. съжалявам, просто сгреших. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето и шесто отпадат. Бюджет 6. Okay, so budget 6. Така, гласуваме бюджет 6, за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване. Първо трябва да гласуваме законодателното предложение с измененията. Моля, гласувайте по електронен път. Yeah, two... Е, има двама социалисти и един представител на а, консерваторите, реформисти в повече, така че ако обичате, из, а, изтеглете се картите. Сега социалистите изчезнаха, но има един представител на ЕКР в повече. Сега. Започваме да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 37 гласа за, 3 против, 5 въздържали се. Сега законодателната резолюция. Гласуваме също по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването. 36 за, 3 против, 6 въздържали се. И сега ни трябва пълно мнозинство за а, третото гласуване. Става дума за мандат, мандата. Още веднъж искам да кажа, че гласуваме мандата за преговорите, включително и преговорния екип в който се включват докладчиците в сянка, доклада, докладчика и председателят. Необходими са ни 26 гласа за, за да е валидно това гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. We have 40... 40 за, 3 против и 3 въздържали се. Така че имаме мандат да започнем преговорите. Да, а след, след това ще внесеме предложението в пленарна зала, но първо ще започнат преговорите. Now we go to Georgios Stavrakakis' uh, opinion доклада, становището на Георгиус Ставракакис по общ бюджет. Списъка на гласуване е много кратък. Първо изменение за против въздържали се отхвърля се. Второ за против въздържали се приема се. Сега гласуваме становището с измененията. Моля гласувайте по електронен път. Is closed. Край на гласуването. Приема се с 44 гласа за и 3 въздържали се. Следващия. Томас. Доклада на Томас. Томаш Дойч по доклад за европейския семестър. Нека да започнем гласуване. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Трето. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето се оттегля. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, Нека да провериме по електронен път гласуването по изменение 7. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 34 за 15, 14 против. Приема се. След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 път цялото цялото предложение. 3.43 за, 3 има против, 1 въздържали се. Поздравявам докладчика. Сега доклада на Юза Симбрасъс. Можем ли да гласуваме? Първо изменение за против въздържали се приема се. Второ за против въздържали се приема се. Трето за въз прие... Отхвърля се четвърто за, против, въздържали се, приема се пето за. Нека да провериме. Пето изменение, моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа, 16 против, 6 приема се, 7 за, против,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 Нека да провериме по електронен път. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 за, 1 против. А, с голямо мнозинство. Поздравление. Е, сега становището на Андрей Ковачев. Има един, едно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте е, по становището на Ковачев. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 43, трима против, един въздържали се. Приема се. Поздравявам докладчика. Така. Така, преминаваме към точка 16. Става дума за проектостановище на Унтрих. Скъпи колеги, минаваме към точка 16 от дневния ред. Трябваше да започнем в 11 обсъждането на тази точка, но тъй като всички са тук, мисля, че можем да минем към обсъждане на 16-та точка. Ако Олдрих е готов, имате думата, за да представите своето становище. Дами и господа, а, много ви моля, служете си слушалките, за да представя своите коментари по становището си. Регионалните марки за качество обикновено се предоставят на, продукт, на регионални продукти, които могат да бъдат селскостопански продукти или не селскостопански продукти, тъй като съществуват и други специфични марки за селскостопанските продукти. Целта е да се направи повече реклама на дадена територия, на дадено място. Те, биха, те могат да имат е, добавена стойност и по този начин да насърчават развитието на е, местния селския туризъм, услугите. В е, моят доклад аз съм представил някои коментари, кои... и очаквам на вашето виждане по тези въпроси. Първо, обикновено Обикновено, ако искате да създадете регионална качествена марка, се сблъсквате с много административни пречки. Второ, не, не получавате подкрепа и за това и трябва да подготвите твърде голяма документация, за да получите европейски пари за е, създаване на регионални марки. За създаването и е, развитието на качествени марки, които не са свързани с селско селско-стопански продукти, има много голям недостиг на кадри за създаването им. Е, липсва също така възможност за обмен на, на мнение, на становища и на практики на местно, регионално и национално равнище. Така че е, подобен е, аспект би трябвало да бъде включен в европейските програми. Това са моите коментари по въпроса. Сега докладчиците в сянка. Благодаря. Съгласна съм с казаното от господин Флашък, който е насърчава създаването на подобни регионални марки. Мисля, че трябва наистина да подпомогнем онези, които е, биха искали да създадат подобни марки, но тук не става дума за нова система за създаване на марки. Защото Европейския съюз и държавите членки имат много ясна политика в тази област, така че е необходимо ли е да се създава допълнителен инструмент. Е, имаме подобна стратегия, която е свързана с географските обозначения и които всъщност защитават европейското качество. Аз мисля, че стратегията съществува, политиката съществува, просто трябва да насърчим, да рекламираме повече тези регионални марки и да ги да подпомагнем техното създаване с средства от кохезионните фондове. Защото те наистина биха могли е, да придадат добавена стойност за местното производство и да насърчат економическия растеж на местно равнище. А всички изделия трябва да бъдат подложени на съответен контрол и по-специално на ветеринарен и контрол и контрол в областта на растителната защита. Но комисията ще излезе с доклад в началото на 2014 година относно специфичното обозначаване за островите в Европейския съюз. Специфично обозначаване като изделие, проис, чийто происход е от е, островите, е много важно, защото това ще спомогне за развиване на туризма в тези региони. Следващият оратор. Франческа. От социалистите разбирам, че вие ще заместите Франческа. Франческа, за съжаление, не може да присъства, така че аз наистина ще я заместя. Колегата подчертава важността на това да се запазят традиционните европейски марки, регионални марки, като идеята е да можем да идентифицираме тези регионални марки, тъй като това е от полза за самия регион. Втория аспект от становището на колегата е понятието регионален етикет за качество. Това понятие е леко неясно и тя смята, че би следвало да има уточняване на термина. Създаването на етикети за качество в регионален план не трябва да се застъпва с съществуващи вече етикети и обозначения. И накрая от доклада не става ясно, че създаването на регионални марки би следвало да се основава на общ подход, на общностен подход и възоснова на принципи, които се определят на ниво Европейски съюз. Не трябва всяка държава членка или всеки регион да действат самостоятелно, тъй като това би създало проблеми за продукцията, особено когато става въпрос за конкуренция между еднакви или подобни продукти на европейските пазари. Благодаря за либералите, госпожа Вернер. Благодаря, госпожо председател. Дебатът е изключително интересен. Става въпрос за марките на регионално ниво. Струва ми се, че марките винаги са били с историческо значение. Те са част от миналото, ние се опитваме да ги запазим, защитим и за това се мисля дали докладчика не предвижда възможност в бъдеще да създаваме нови марки от нови общности, защото би следвало да мислим в перспектива. Добре е да се защитават традициите, миналото, да не се забравя то, но мисля, че би трябвало в текста да отчетем и значението на иновациите и на новия подход спрямо марките. И в доклада, освен това, би следвало да се даде конкретна процедура за това как ще се признават новите марки, които ще се появят по-късно. Франсуа Алфонси за зелените. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че докладът върви по посока на това, което винаги сме защитавали за селско стопанство от една страна и регионалното развитие от друга страна. Е, селско стопанство, което спазва своите корени и околната си среда. Ние сме за регионално развитие, което дава възможност на местните продукти, на местните традиции да бъдат изтъкнати. Така че ние одобряваме тази инициатива и предложенията на докладчика според нас са пълни и цяло отразяват от е, гледната точка на нашата комисия. Сега е, Мартин Андерсен от Обединената ливица никой не я замества. Е, омържи, да, благодаря. Ние също подкрепяме принципите на доклада както току-що каза колегата Алфонси, защото целта е да се подобри практиката в сълскостопанското производство, също така по отношение на регионалната политика. Ние цяло подкрепяме целите на доклада. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. А, сега, има ли има ли е, някой допълнителен коментар? Не. В такъв е, случай е, ние ще гласуваме доклада на, срещ... на заседанието на комисията на 14 октомври. Нямаме време за изменения. Ние изпратихме всички изменение, така че е, на 25 септември е, 18 часа е крайния срок за предложенията за изменения, за да можем да гласуваме доклада на заседанието на комисията през октомври. Така, е, от е, докладчика, да, е, благодаря ви, благодаря ви за дискусията. Ако имате забележки, можете да ги отправите до мен лично. Председателката, благодаря ви. В такъв случай изчерпахме тази гледна точка. Сега пристъпваме към 17-та точка от дневния ред. Това е доклад на Констанца Крел и Ламперт Ван Нистерой по отношение на преговорите по общо приложими разпоредби и затова давам дума думата на Констанци. Благодаря, госпожо председател. И аз малко се очудих, както Ламбърта, като мислех, че се подготвяме за тристранния диалог и не знаех, че трябва да даваме информация и на заседанието на комисията. Всъщност аз ви позваних в полунощ казва председателката. Госпожа Карел казва, не знам коя точно реч да произнеса. И така. Това е първото заседание на комисията след лятната вакансия, но вече сме провели 6 тристранни диалога. И ето защо се налага малко да си припомня как стоят нещата. На последните три странни срещи направихме крачки напред. Е, има някои дребни детайли, които все още се уточняват, например е, предварителните условия, очертани в преембилните точки. Мисля, че с помощта на нашите сътрудници на техническите заседания успяхме да стигнем до задоволително решение. Приехме и решение по финансовите аспекти в блока наречен финансово управление. Успяхме да приключим работата по рамката за представянето. Не успяхме по отношение на резерва за изпълнение. Общо взето взехме решение по всички въпроси, свързани с ЕМФ. Имаше документи от комисията по рибарство, които дойдоха доста късно. Там има два-три аспекта, по които е трудно да се стигне до споразумение. Говоря за споразумение в рамките на комисията по рибарство. Видях какви са техните предложения за днес за тристранния диалог. Мисля, че би трябвало в а, някои части на текста да се включат предложения от комисията, свързани с предварителните условия. Тези предложения на комисията са на лице и мисля, че днес трябва да ги обсъдим на тристранната среща, за да можем да приключим работа. Има един а, значителен въпрос, свързан с малките и средните предприятия. Започнахме да обсъждаме този въпрос миналата седмица на срещата НТ, както и в рамките на тристранния диалог – Смятаме, че комисията внесе нова инициатива на много късен етап. Вече съществуват инструменти в рамките на CPR за подкрепа на малките и средните предприятия. Ако имаме време преди втората сесия през октомври, ако намерим такова време, да решим проблема, можем и да го направим. можем и да променим съществуващите общи разпоредби на по-късен етап. Това няма да създаде проблеми на малките и средните предприятия или на регионите. Така че ние казваме, нека първо да уточним всичко останало. Разполагате с всички документи, може да видите по какво сме взели решение, по какво не сме. Последния път започнахме обсъждане на един голям проблем. Всъщност това са четири проблема. Резерва, както знаете, комисията предлага 5%, съвета на същата на върха през февруари предложи 7%. Това означава, че 30 милиарда трябва да дойдат най-рано през 2019 година за регионите. С други думи, това означава, че ще има отлагане на следващия финансов период за след 2020 година. На второ място макроекономическите условия. Имаме откритите въпроси по отношение на предварителното финансиране и съфинансирането. Опитваме се да комбинираме всички тези въпроси в един пакет, но по отношение на резерва и макроекономическите условия, трябва да кажа, че и съвета и парламента имат затруднения. Това са много проблемни политически въпроси. Днес ще разговаряме и в крайна сметка ще видим дали има възможност да се създаде някакъв пакет, да се дадат компромиси, защото другата страна, обратната страна на монетата е следната. Мартин Шулц и представителите на комисията по бюджети решиха, че не искат да гласуват по МФР до тогава, докато не са договорени всички средства по сектори. Това означава, че ако не успеем да намерим компромис в рамките на пакет по тези четири въпроса, никой няма да гласува в пленарна зала по многогодишната финансова рамка. И ето защо сме поставени на натиск. Разбирам позициите, че трябва да се намери някакъв компромис, но от друга страна, нека да стане ясно, че нашата политическа идея, подкрепена в пленарна зала с голямо мнозинство е, че не можем да се откажем от всичко, че не можем да загубим навсякъде. Трябва да кажа, че немското правителство подкрепя макроекономическите условия. Имаше коментар извън микрофон. Не знам кога ще имаме правителство, казва госпожа Крел. Нещата се променят бавно, може би няма да се променят въобще. Ето защо не е лесно да се работи, е, да се надяваме, че ще успеем и естествено по-късно ще ви дадем информация за това какво е станало по пакета. Благодаря. Благодаря. Заповядай, Ламберт. Благодаря. Искам да благодаря на Констанц за тази информация. Тя представи състоянието на нещата. Всъщност разговаряхме на дълго и на широк с съвета и с комисията, осъзнахме, че вече всичко е казано. След а, толкова много тристранни разговори всичко е казано. Ето защо сега трябва да се вземе решение как всички тези проблемни аспекти могат да бъдат включени в един пакет. Идеята на преговорния екип е да работи и да има категорична позиция, да не отстъпва. Ние имаме позиция, знаете, че има проблеми свързани с МФР, там са основните проблемни въпроси. Нашата идея на преговорния екип е да се използва максимално мандата за преговори. Както вече беше казано, има проблемни въпроси, ще помислим какво да направим. Една бележка във връзка с нещо, по което работата вече приключи Европейския социален фонд. Няколко думи по този въпрос. Доколкото разбрах, Комисията по заетост макар че ни поздрави след последните разговори, сега се връща към старата си позиция за тези 25%. Нека да ви кажа, че ние ще се придържаме към постигнатия компромис и няма да изпускаме от поглед цялостната картина. Много е важно да, да се знае каква е цялостната картина. Тук не става въпрос само за проценти, става въпрос за механизмите по отношение на ЕМФ, на, на социалния фонд. Имаме възможности за общи подходи по отношение на градовете и регионите в следващите години. Вчера чухме европейски примери за това как се работи по тези въпроси. Един пример. Отидохме в Берлин Бях там преди три седмици. На място видяхме как използването на многостранното финансиране работи и създава ползи, защото социалните цели не са, не са изключени от Европейския фонд за, за регионално развитие. Те са в допълнение. Така че трябва да кажа, че няма да блокираме нещата. Няма да се отказваме, дори и да няма гласуване по социалния фонд в комисията по заетост така стоят нещата. Ще ви даваме информация, за да знаете какво се случва и за да може е, групата да, да работи. Не, не са заложени на карта само тези 25%. Не, действителността е много по-различна и е, хората просто не са готови да се откажат от своите позиции. Това е моята позиция. Исках да ви кажа как се чувствам в момента. Благодаря, казва председателката. Съвсем накратко по два въпроса. Първо, за социалните, е, социалния фонд, е, аз е, в, в, ние всъщност изразихме възгледи против споразумението, което е постигнато от преговарящите. Искам да стане ясно, че ние и председателя на комисията по заетост и докладчика в комисията по заетост по време на преговорите. Имаше и колега, който беше докладчик в Сянка в Комисията по заетост по общите разпоредби и се постигна споразумение е, в е, подкрепа и всички, които споменах, е, е, активно защитаваха е, промените по време на преговорите. Процесът обаче е много труден и ние трябва да имаме предвид, че в момента ИСФ, ако продължава да нараства по същия начин, както останалите фондове, това ниво означава, че е, нараства дела в общата политика. Е, но е, това е, е повече от една трета от сумите на ИСФ и ДЕФ и трябва да запомним, че това е минимум и е, това е, в, в, в е, окончателната позиция ние заявяваме, че не може да се слиза под настоящото ниво и може да отиваме нагоре е, съобразно нуждите. Държавите членки могат да стигнат до 50% и трябва да имаме предвид, че ако има изменение в пленарна зала, може да се блокира споразумението по цялостната политика. И рискуваме е, всички усилия на е, комисията, която аз председателствам и всички останали, е, ще се загубят защото на 1 януари трябва да е изработена рамката, за да може да продължи прилагането на политиката. Само искам да ви напомня това, е, че е, това не са пари, които идват е, от някъде си, а просто от други фондове. Това е минимум и имаше среща с представителите на Комисията по заетост и това вече се каза. Много е трудно да се постигне споразумение в съвета и нека да не отправяме лош сигнал. И второто, което искам да ви кажа, е, че ние от нашата комисия заявихме ясно, че ние искаме на втората сесия през октомври да гласуваме по целия пакет. Целият пакет, който беше договорен през юли миналата година. Е, тоест, трябва цялостното споразумение да се гласува с един глас в нашата комисия по регионално развитие на 14 октомври което означава, че преговорите трябва да приключат на 10-11 и най-късно. И мисля, че всички членове е, на екипа по преговорите и в трилога е, иска да се придържа към тези срокове. Искам отново да е, кажа каква е опасността. В контактната група, където съм аз, те казаха, че може би те ще поемат нашата роля и за това мисля, че сме изправени пред предизвикателство от комисията е, и това е. нека да не поставяме под, под, под заплаха резултата от работата си. Ако искам да кажа и аз като либерал, като представител на екипа за водене на преговорите, искам да повдигна няколко чувствителни въпроса за различните условия, които бяха поставени. И комисията е, комисията каза е, как е, да се, как отново да се отпускат пари, как да се хвърлят пари. Но дявола е в детайлите. По различните условия съвета постигна съгласие. Има текст, който обаче е недопустим за парламента. Защо? Защото те характеризират положението, е, че е, има страни, които не трябва да отговарят на тези различни условия. Защо? Е, ако дадена страна не е, отговаря на програмата за намаление на прекомерен бюджетен дефицит, за първ път, когато комисията го е определила, има 50% от фондовете отиват в резерва. 50% от средствата няма да се отпускат. На второ място, когато те преценят, че плана не се изпълнява, тогава 100% от парите се отнемат. През 2011 ние казахме, че 17 страни от Европейския съюз имаха прекомерен бюджетен дефицит, включително и богати страни и донори. А както вие знаете, някои от тези страни не са изпълнили плана да слезат под 3% бюджетен дефицит за една или две години. Това означава, че това не се отнася само за страни в криза, но има много страни, където бюджетен дефицит е по-малко 3%. Не знам какво е споразумението е, в съвета. Немците, не знам какво са направили, дори Холандия е под този удар. Но както и да е, ние не можем да се съгласим с това, защото те не могат да ни отговорят на един въпрос. Говоря за комисията. Когато говорим за структурни фондове и е, гледате баланса, структурни фондове или разходи в бюджета. А погледните и двете страни, тогава е, няма да е, одобрите и едно пени предвид бюджета. Тоест комисията иска да развие е, къмшика, защото къмшиците са по селско стопанство или кохезионна политика. Аз не смятам, че при фермерите положението е различно, докато за кохезионните фондове пак е различно заради разликите в размера на страните. Сега, е, говорим е, за други резултати. Примерно, плановете за жилищно строителство. Съгласна съм с Костенце. В резерва имаме е, 7%. Е, в този случай ние имаме партньорски споразумения, програми за сътрудничество и приоритети. 7% се разделят между приоритетите и ако през 2019, т.е. една година преди 2020, е, е, те е, преглеждат вашите документи. След 2018 година вие не сте постигнали основните ценности, биопараметри, параметрите, писмените параметри, които са приоритети. 7% се махат от приоритетите, обаче дават възможност на страната или на региона да преразпределят парите по приоритетите, обаче трябва да има ново програмиране, всичко необходимо трябва да се направи а докато не се направи, е, тогава отиват парите към националните бюджети, вероятно, между 2013 до 2020, но за е, комисията парите отиват към бенефициентите държавите членки след 2020. По този начин вие спестявате реални пари е, за този период, просто отлагате плащанията. И това е причината, поради която ние сме против но може би различните делегации ще използват емоцията. Как може да не приемате тези условия? Е, как да не давате пари е, на структурните фондове? Парите ще се загубят. Е, нека да не реагираме на такива емоционални предложения. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Да, господин Омържи. Благодаря, госпожо председател. Като член на преговорният екип бих искал да се изкажа и да направя няколко коментара. Всички осъзнаваме, че следващите три странни срещи ще бъдат от голямо значение и че може би сме стигнали на практика до решение на проблема, ако успееме едновременно да устояваме принципите си и същевременно е, постигнем компромис. Така, това са сега ни общи бележки. Считаме, че по, до, изве, до известна степен създаваме по право на Европейския съюз в областта на съвместното взимане на решение. Така че това е от огромно значение. За това наистина трябва да, отсто, да отстояваме много ясно позициите си. Разбира се, сме подложени на е, времеви ограничения, както каза нашата председателка, но същевременно парламента трябва да защитава своите прерогативи и те да бъдат приети от останалите преговарящи. Е, и времено в никакъв случай не трябва да отстъпваме някои от своите правомощия. Що се отнася до макроекономическите предварителни условия? Мисля, че това е най-големият удар нанесен на структурните фондове и регионалната политика. Защо? Откъде идват подобни предложения? Е, усло, ус, ус, макроекономическата условия, предварително поставените условия за, към фонда за солидарност са всъщност част от споразумението между Саркози и Меркел, подписано на времето, постигнато на времето. Но в а, другите политики на Европейския съюз не съществуват подобни предварителни условия, а ние същевременно трябва да се проектираме а, е, след 2020 година. Така че не става дума за подробности, става дума за значителен проблем и се радвам, че комисията нашата комисия отстоява своите позиции и че имаме единна позиция. Да, наистина трябва да направиме е, крачка напред и може би по е, чрез, чрез процедури или с, с други предложения можем да постигнем някакъв е, компромис. Втория ми коментар е свързан също с проблема, свързан с проблема на съвместното взимане на решението. Знаете, че в решението от 7-8 февруари относно ФСЕ съветът е, на, на практика наруши някои правила, свързани с е, съвместното вземане на решение. Е, в преговорите между съвета и парламента с, с, имаше проблеми, които бяха а, прехвърлени към а, анекс 3 и в момента те са обект на обсъждане на тристранните срещи и това е добре. Но бих искал да привлича вниманието ви към един компонент от анекс 3 и който препраща към точка 54, която всъщност беше точка 51 е относно остров Майот. В е, решението, в точка 51, включена в анекс 3, се казва, че 200 милиона от структурните фондове ще бъдат е, е, предназначени за остров Майот, който ще стане официално ултра отдалечена територия на 1 януари 2014 година. Всъщност не става, не става дума за допълнителни средства, става, става дума за еднократни средства, които се пред, са предназначени за остров Майот. Става дума за 200 милиона. Защо 200 милиона обаче? На какво, какви, какви, на какви, кои са критериите за определяне на тази сума, на каква основа са отпуснати 200 милиона, а не 100 милиона или повече. Защо се защо се е, отпуска тази сума на Майота, а не се не се прилагат с критериите. Защо? Защото комисията казва, че остров Майот не е на списъка на региони по цел НЦ-2. Но на 1 януари 2014 година остров Майот ще стане част от НАЦ-2, т.е. критериите по НАЦ-2 трябва да бъдат прилагани защото ако се, се прилагат общите критерии, Майот щеше да получи 475 милиона евро. Сега, вие ще ми, ще ми кажете, че вероятно административният капацитет за освояване на средства няма да е достатъчен. И вероятно сте прави. Но ние не можем предварително да а, предвидиме това. Така че, проблема свързан в проблема залегнал в анекс 3 е проблем, който трябва да се реши с съвместно взимане на решение и се надявам, че нашия преговорен екип ще излезе с компромисно предложение към съвета, за да може тази несправедливост да бъде превъзмогната. Благодаря много, казвам председателката. Имате ли други проблеми, коментари? Ламбер. Да, ще а, разгледаме казаното от а, нашия колега и а, екипа ще, се, ще вземе предвид а, тези, а, този проблем. Що се отнася до съвместното взимане на решение. Да, наистина трябва да се придържаме към нашите позиции, трябва да отстояваме нашите позиции, като същевременно се стремим към компромис. Но ние в е, преговорния екип считаме следното. Ако трябва да преговаряме по трудни проблеми, като предварителните макроекономически условия, ние като парламент трябва да бъдем много твърди. Защото в крайна сметка. защото Но да видиме, да си помислиме, да се опитаме да е, очертаеме ролята на парламента в този специфичен, към този, спрямо този специфичен проблем. Тоест, по, по, по по силата на съвместното взимане на решение парламента може да каже да или не. Така че това трябва да бъде единия, единия елемент. Но просто е така, поставам ви е, тази задача, по която да помислите. Други коментари казва председателката. Аз искам да задам въпрос на комисията, на който не очаквам въпрос сега, заказаното от господин Мажи за Майот. Ние, комисията, ви изпратихме становище за изпълнителен акт към регламент от 2003 година относно а, об, обща листа на а, критерии за различните територии и усъвременяването на а, териториалните единици. А, този изпълнителен акт ще трябва да влезе в сила 20 дни след ам, публикуването му в официалния вестник виждаме, че ще има проблем с Майот и защо защо Майот трябва да отговаря на е, общите, генералните критерии и защо не може да се прилага критериите по НАЦ-2 за е, остров Майот когато става дума за отпускане на средствата, защото виждаме, че на, на, на практика тук се използват е, дерогационните възможности, за да се отпуснат 200 милиона. Бихме искали да разбереме какъв е, е какво е правилото и какви са е, причините, така че бихме искали колегите за в бъдеще да ни обяснат защо майот се слага под този знаменател. Други коментари? Тази комисия наистина не може да е непредвидима. Ян Олбрехт. It's not the, it's not the exit. Всъщност не взимам думата, за да спася честа на комисията. Имам един политически въпрос към нашите докладчици, но и към председателката. Колко голям е риска? Защото има някои въпроси, които не са намерили своето решение, като макроекономическия въпрос. Проблема е позицията на държавите членки, която е категорична – знаем не само от преговорите с литовците, каква е позицията на държавите членки. Ще видим сега новото немско правителство след изборите. Съществува и въпроса за, за резерва. Съществуват и други проблеми. Хоризонт 2020, общата селско-стопанска политика. Значи има няколко въпроса, свързани с съвместното взимане на решения, които не са намерили своето решение. Затова въпросът е на каква позиция сме ние в нашата комисия. Искам да попитам и каква е пътната карта за днес с оглед категоричността на позициите. Втория ми въпрос – Може ли да се стигне до там, че ще отидем в пленарна зала без да имаме нищо ново, нито от комисията, нито от съвета? Никакви нови идеи. Може ли да се стигне до там, че две седмици преди гласуването няма да има нищо ново, защото или в крайна сметка се договаряме, че сме приключили работа или не. Това може и да е риторичен въпрос, но да видим. Всъщност докладчиците могат да отговорят. Господин Ван Нистелрой, никой не знае кой е най-големия проблем. Става въпрос на схващане. Въпрос за схващане. Имаме една добра процедура, можем да говорим по основните проблеми. По отношение на основните аспекти, надяваме се, че можем да постигнем желания резултат. Не знам къде са проблемите на другите комисии и доколко са сериозни те. Не разполагам с цялостната картина, но не оставам с впечатление, че по някакъв начин ние изоставаме. Никога не знаеш откъде ще дойде политическия сигнал преди влизането в пленарна зала. Ние обаче искаме да сложим компромисите на масата. Искаме да започнем на 1 януари да спасим многогодишната финансова рамка. Това са основните аспекти за нас. И ние ще се борим за тях. В областта на селското стопанство, в областта на рибарството има нерешени проблеми. Но не можем да казваме, Ами, вие като комисия имате проблеми, както и нас, и дайте да блокираме нещата. Не, ние се опитваме да решим проблемите, а не да блокираме процес. И се надявам, че в крайна сметка ще се натрупа критичен натиск. Да се надяваме, че някаква група на високо ниво в парламента ще успее да стигне до окончателно споразумение по МФР. Аз съм убеден, че споразумението ще се изключи дори да има някои малки въпроси, които не са намерили своето решение. Едва ли ще се отхвърли многогодишната финансова рамка, само защото някой по-незначителен въпрос не е договорен. Е, искам просто да знаете, че ние си вършим работата така както трябва. Констанция Крел. Що се отнася до решението по многодишната финансова рамка, е, става въпрос за компромиси във връзка с е, резерва и с е, макроекономическите условия. Ако променим резерва, той ще окаже въздействие върху годишните бюджетни таблици, естествено. А по отношение на макроекономическите условия имаме ясен сигнал от съвета. Ако няма такива условия, съвета не може да приеме компромиса. Той просто не съществува. Както знаете, в парламента сме изправени пред една друга ситуация. Има голямо мнозинство в подкрепа на това да се премахнат макроекономическите условия. Е как да се намери компромис? Проблема е следния. Всеки търси изход от ситуацията. Може да има компромисни текстове и част от парламента да е за или против. И ето защо ние трябва да сме много предпазливи в хода на преговорите с цел да се намери изход заедно с държавите членки. Това е, е основният нерешен въпрос. По отношение на селско-стопанската политика няма проблем с цифрите. Там не се засяга многогодишната финансова рамка. Ето защо гласуването по МФР няма да зависи от е, конкретни компромиси по отношение на ОСП или Хоризонт 2020. В крайна сметка решението ще зависи от е, позициите по резерва и по макроекономическите условия. И това ще бъде всъщност наше решение. Ето защо и трябва да подчертая дебело, че ще има натиск от страна на държавите членки върху евродепутатите. Да се Надяваме, че днес ще стигнем до положителен резултат след тристранния диалог. Ако в рамките на селско-стопанската политика или политиката по рибарство няма договореност до края на годината, вече се подхвърлят идеи да се започне с кохезионната политика на време, а пък след това тези две политики, селско-стопанската и рибарството, да, да влязат малко по-късно. По отношение на гласуването в пленарна зала имаме нужда от а, единен вод. Естествено, може да се внесе изменение както по социалния фонд, Ламберт го спомена, позицията на комисията по заетост – може да се иска изменение, но това изменение трябва да бъде подкрепено от мнозинство и да се надяваме, че нито едно изменение няма да получи необходимото мнозинство. Ето защо ние стъпваме здраво върху компромисите и трябва да приемем, че компромиса не е идеалното решение, но това е единствения начин по който евродепутатите могат да кажат на регионите, че са готови да дадат пари за кохезионна политика. А това е необходимо, защото регионите не са в розово положение, но и защото през април идват избори за Европейски парламент и не искаме да подхранваме въжделенията на тези антиевропейски групи, които ще водят кампания. Така че това е атмосферата, в която работим и ние трябва да намерим компромис. Господин Оленичък. Е, акурат так се склада, че е, бюре удел в працах. Е. Всъщност така се случи, че аз съм член на Комисията по селско стопанство и е, участвам в е, работната група по реформа на общата селскостопанска политика. Ние на практика сме готови, всички финансови въпроси са приключени, е, няма вече никакви препятствия и до няколко часа или до няколко дни ще обнародваме комунике за приключването на преговорите. И ОСП ще може да се гласува в Страсбург на сесията през през октомври. Няма е, никакви препятствия е, от подобно естество е, по многогодишната финансова рамка. Обаче, е, нека да е, не ни заблуждават държавите членки, че няма обща стопанска политика. Това не е вярно. Тя е готова и може вече да се гласува. Председателката, аз е, искам да се върна към общия въпрос, е, който зададе Ян. Ние е, има риск, ние сме част от този риск е, е, разбира се, че ние работим и винаги е, се страхуваме да не ни порицаят, но все пак до октомври или най-късно до декември трябва да се постигне решение и докладчиците работят, защото трябва да се търси решение. На второ място има и опасност, която проистича от технически въпроси. Тук ние обсъждаме какво преговаряме, но има огромна работа, която е свършена на техническите срещи е, с секретарията на председателския съвет и огромната роля на комисията ние е, свършихме много работа, която не се вижда, но е, все пак остава и още много работа, която да се свърши, особено по съображенията. Е, правните служби също свършиха огромна работа, а особено и юристите-лингвисти, които трябваха да прегледат последната запетайка и точка на текста. Остава огромна работа, всички сътрудничат и се надяваме, че по техническите въпроси гъвкавостта ще се използва в максимална степен е, за да може гласуването в пленарна зала да бъде възможно. Надяваме се да не се постави под заплаха. По, по е, макроекономическите условия аз е, знам, че ние сме популярни с това, че блокираме, но всич... Е, надявам се, че това е комплимент, но може би не винаги. Така че нека да не използваме цяло потенциала си за блокиране. Така, и така, ако нямате какво да добавите, аз мисля, че можем да приключим по тази точка. Това е последната точка от дневния ред за сутрешното ни заседание. Надявам се да ви видя на следобното ни заседание, защото ще има изслушване на новите държави членки. И надявам се да ви видя в 3 часа.